Euh, Colleagues, I apologize for the... Колеги, извинявам се за закъснението, но всички ние сме, така да се каже, жертви на стачката и разбираме защо участието на това заседание не е особено активно, но трябва да започнем работата си. Най-напред започвам се с дневния ред. Няма забележки по дневния ред. Имам няколко съобщения. Първото искам да ви напомня, че комисията ще проведе извънредно заседание утре сутринта, за да продължат изслушванията на кандидатите за Единият съвет за оздравяване на банките. Днес ще изслушаме пред кандидатът за председател. Другите кандидати ще бъдат изслушани утре. Също така, следващия понеделник в Страсбург ни предстои още едно извънредно заседание. Дневният ред ще включва поне средните точки, годишен отчет за данъчното облагане, годишен доклад на ЕЦБ, гласуване на кандидатите за различни постове в единия съвет за оздравяване, гласуване по искането за възражение за делегираните актове за банките и единият механизъм за разрешаване. По всяка вероятно също така, но все още не сме го уточнили. Среща с председателя на Екофин господин Падуан. Имам и актуална информация за тристранните срещи. Първо положителните новини. Постигнахме политическо споразумение по европейските тристранни срещи по статистическите въпроси след повече от две години преговори с помощта на италианското председателство комисаря Тайсън, който отговаря за Евростат и също така благодарение на докладчика господин Бае, докладчиците в Сянка. Сега Предстои да проведем е, обсъждане на второ четене и ръководителят на Евростат ще се яви веднага пред нашата комисия, веднага след е, назначаването. ще има два стълба. Единият е, е Евростат, другия е ЕЦБ. Комисията ще може да направи разследване на европейските статистически институти, за да няма измама там. Има и някои други разпоредби и мерки, но резултатът е положителен. По втората тристранна среща многостранните такси. Проведахме звани на 4 декември, но позицията на институциите беше доста различна и ние се обърнахме към съвета да предприеме полистически стъпки, така да можем да приключим тази много важна тристранна среща. Както знаете, докладчика е господин Залба. И накрая искам да ви кажа нещо и за процедурата за работната програма на комисията за 2015 година. В, в рамките на рамковото споразумение с комисията очакваме тяхното решение, като парламент ние ще реагираме. Но отчитайки също така кореспонденцията между комисария Хил и заместник-председателя Тимерманс и значението и, и медийното отразяване във въпроса и искам да изясня позицията на нашата комисия. Координаторите постигнаха съгласие. Ние очакваме Европейската комисия да продължи работата си по всички съществуващи досиета и предлагаме да не допускаме риска някои съобщения, като това, което фигурираше в писмото на комисария Хил, да не създаде отрицателни стимули за някои държави членки по повод договарянето на позицията. Разбира се, ние ще реагираме последователно е, докато комисията направи съобщение на 16 декември. Това толкова по съобщенията на председателя. Сега преминаваме към точка 3 на дневния ред. Това е проекто становище изменение на директива по отношение на сърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите. Сега ние сме компетентни по тези досиета. Позоваваме, ние настояваме да се приложи правило 54 Очевидно, нашата компетентност, нашата комисия има компетентност Веднага давам думата на докладчика по становище Оле Лудвиксън. Благодаря, господин председател. Е, в началото трябва да кажа, че този въпрос за ангажираността на акционерите не е лесен. Дебата до сега беше изключително поляризиран. Някои харесват предложението на комисията, други не. Въобще ад и рай на едно място. Това означава, че комисията трябва да бъде изключително прецизна в своята работа. Ние трябва да идентифицираме добрите и не толкова добрите страни на това предложение. Искаме да разгледаме всички аргументи и трябва да се погрижим да създадем становище, което да е добре премислено и нюансирано. Предложението не е нито в едната, нито в другата крайност. Истината винаги е някъде по средата. Съответно, като докладчик, е, мисля, че трябва да има открит дебат и да демонстрираме гъвкавост. Надявам се, че в идните седмици ще успеем да стигнем до едно общо ефикасно решение, когато говорим за тази централна дилема в предложението. Много е важно да имаме такова становище, че в крайна сметка то да получи широка подкрепа. Като цяло подкрепям голяма част от анализа на проблематиката на комисията. Е, на първо място, акционерите са твърде пасивни в много е, предприятия, Когато има интерес само към дългосрочни печалби, няма кой знае какво участие, и решенията, които се взимат, облагодетелстват само определени хора, а не самото предприятие. На следващо място, много предприятия действат в твърде краткосрочен план. Например, в рамките на 3 месечието. Е, много е важно за 3 месеца да има най-добрия резултат, но не се обръща внимание на дългосрочната перспектива. Ето защо нивата на инвестиране остават твърде ниски и важните въпроси за бъдещето не се обсъждат. Действа се нерационално краткосрочната визия пречи на възможността да се регистрират е, добри резултати и печалби в дългосрочен план. На трето място тази краткосрочност до известна степен е европейски проблем. Около 44% от акционерите в листваните на борсата предприятия в Европа са чуждестранни лица. И ето защо е, много е трудно да се гарантира такава ангажираност, когато има акционери в трансграничен план. Ето защо трябва да има минимални правила в тази връзка трябва да може да се действа в трансграничен план по един безпроблемен, гъвкав начин. Ако постигнем това, ще имаме един значителен напредък в съюза на капиталовите пазари. Какво трябва да се направи? Един начин да се реши проблема с пасивността е да се даде тласък на международните инвеститори. Не само когато става дума за пенсионни фондове или за застрахователни дружества. Ако продължаваме с настоящите практики, пасивността ще продължи да съществува. За да може международните инвеститори и управници е, да приемат една по-дългосрочна визия, трябва да се предприемат съответните мерки. По-активно Активните международни инвеститори обаче не дават цялото решение на този проблем. Това е само една част от решението. Ето защо трябва да има разглеждане на проблема от всички гледни точки и да се разгледат всички заинтересовани страни и техния възможен принос. Например, различните организации на потребителите, на заетите, е, самите работници, акционерите естествено са много важна част от едно предприятие, но това е само една част от неизвестните в уравнението. И ето защо смятам, че комисията като цяло обърнала правилно внимание на подробностите на това предложение. когато става дума за транзакциите между свързани страни, тук могат да подкрепят това предложение трябва да има малки промени в тази връзка, а не радикални изменения. Моето становище може да бъде обобщено в пет точки. Първо по отношение на идентификацията на е, инвеститорите, мисля, че трябва да се предприемат стъпки за засилване на диалога между самите акционери. Освен това трябва да се дава информация на всички акционери. По този начин ще има възможност за обсъждане на въпроси, които са от важност за самото предприятие. По-засиления диалог води до по-добро управление. Когато става дума за управляващите капиталите и международните инвестиции, инвеститори, мисля, че трябва да има по-голяма откритост спрямо предлаганото от комисията. Защото е добре да има прозрачност и справедливи условия за всички. Ето защо предлагам всички акционери да са задължени да оповестяват своите ангажименти в качеството на акционери. Много е важно да има прозрачност. Тя трябва да се засили и когато става дума за информацията, която предоставят различните управляващи капитала на предприятието. Когато става дума за е, консултациите, е, онези, които предоставят е, различни съвети трябва да получат малко по-голямо внимание. Предприятията трябва освен това да използват политика на възнаграждение, която е достатъчно прозрачна. Ако има отговор не на определен доклад на акционерите, трябва да има последващи действия. И трябва да се уточни разликата в възнаграждението на управляващите и на самите работници. И накрая по отношение на транзакциите между свързани страни, Предложението на комисията не е твърде ясно. Ето защо трябва да има прозрачност и трябва да има предпазни механизми. Процедурата обаче не трябва да пречи на ефикасността на предприятията. Смятам, че трябва да има едно минимално ниво на регулация, което да е в европейски план. Това е изключително важно. Къде обаче трябва да мине линията? Готов съм да обсъдя този въпрос. Предлагам известни промени. Мисля, че е важно държавите членки да получат възможност да решават дали трябва да има задължително гласуване при сделки между свързани страни, които са над 5% от всички транзакции. Ще проявя гъвкавост, откритост и се надявам, че всички колеги ще направят същото. Моята цел е да намерим общо решение на проблемите и по този начин нашето въздействие като комисия ще е максимално. Благодаря за думата. Thank you to the rapporteur. Now благодаря много на докладчика. Сега от името на НП колегата Балц. Заповядайте. Благодаря много, господин председател. Господин Шваб, докладчик Сянка от НП, за съжаление няма как да присъства тук днес след обед. Затова той ме помоли да направя няколко коментара по доклада от негова гледна точка което ще направя с удоволствие. Първо, благодарности на Оре Лудвиксен за свършената работа и от, и от мен, и от Андрей Шваб. Е, сега няколко встъпителни коментара. Целите на комисията да има високо ниво на прозрачност и сигурност за инвеститорите, разбира се, е цел, която господин Шваб и е НП подкрепят изцяло. Господин Шваб смята, че някои условия включени в предложението на комисията, трябва да се преразгледат. Да, той смята, че не всички предложения в текста на комисията са необходими, вземайки предвид прехода в, общество, в областта на дружественото право в Европейския съюз, първо трябва да вземем предвид кои са елементите от проекто директивата, които биха могли да бъдат решени на ниво държави членки. Първо по член 9а. Правото да се гласува, що се отнася до възнаграждението на служителите. Господин Шваб ме помоли да ви е, уведомя, че в предложението на комисията има подробен списък от мерки, свързани с възнагражденията, според господин Шваб, не всички тези предложения са полезни е, и не всички предложените мерки са необходими. Е, член 9, алинея 3, трябва да съдържа елементи, които са подходящи, а не да се опитва да е, регламентира елементи, които могат да бъдат определени от самите акционери. След това гласуването по доклада за възнаграждението. И в този план нашия докладчик Сянка не е убеден, че това е най-добрият вариант. В крайна сметка в доклада ще се повтори нещо, което акционерите вече са одобрили. Има опасност да има препокриване между този доклад и политиката за възнагражденията. Може би това е просто дублирано. Разбира се, за нас въпросът за административната тежест е важен. Трябва да се има предвид, че държавите членки трябва да получат повече възможности за маневриране, що се отнася до мерките за подбор на структурата на дружествата. След това, член 9, по точка С латинско, сделките с свързани лица. Господин Шваб не е, необеден, е че е необходимо да има одобрение от страна на акционерите. Според него тази разпоредба трябва да е формулирана по един по-общ начин, защото иначе процесът ще се затрудни, ще стане по-бавен и тежък и това ще се отрази отрицателно на резултатите на дружеството. Не трябва да допускаме тези разпоредби да се отразяват отрицателно на ежедневната работа на дружествата. Трябва по-скоро да се съсредоточим върху действителните отрицателни въздействия, които са свързани с дейността на дружеството. Това бяха коментарите на Андрея Шап, които с удоволствие представих пред вас. Благодаря. Благодаря. От ЕКАРЕ Господин Потерхо има думата. Ще говоря от името на нашия докладчик Сянка, господин Фокс, който нямаше как да е тук ден, днес. Той благодари на докладчика за това проекто становище и а, заявява, че е необходимо действително да се насърчи дългосрочното ангажиране на акционерите и да се увеличи тяхната активност и е, да се увеличи прозрачността. Така че като цяло господин Фокс подкрепя цялостната цел на тази директива и смята, че е важно да има по-голяма ангажираност на акционерите, що се отнася до корпоративното управление. Господин Фокс обаче си дава сметка, че има различни модели на организация на акционерите в Европейския съюз и е много трудно да се наложат едни и същи решения за всички обстоятелства. Затова според него е добре тази директива да цели по-скоро минимална хармонизация. Според него, точно както смята и докладчика, трябва да зависи от държавите членки дали имат желание да имат съвет на акционерите, и дали това е пропорционално за онези 5% плюс сделки с свързани лица. Господин Фокс смята, че е необходимо да има някои изключения от правилата, за да може режимът да е целесъобразен. Ето, например, що се отнася до предложените изключения за сделки между дружества, които са притежание на едно и също дружество. Господин Фокс подкрепя измененията на докладчика, свързани с защитата на единния пазар, чрез мерки за борба с нелоялната конкуренция в трансграничен план. Според господин Фокс, прозрачността е много важна, но това по никакъв начин не трябва да засяга личната неприкосновеност на акционерите. Затова е необходимо уточнение тук. Например, по изменение 12 трябва да се намери доброто равновесие между публичното оповестяване на информация и защитата на поверителността. Що се отнесе до изменения 22 и 23, господин Фокс не е убеден, че те предлагат добър вариант. Според него, целта е да се предостави повече информация на акционерите, но трябва да се предоставя подходяща информация. Важно е те да имат представа за цялостната политика по отношение на възнагражденията, която се прилага в а, а, дружеството, а не пълен доклад за всички подробности. Качеството на информацията за консултантите с пълномощия също трябва да бъде разгледана. Но господин Фокс не е съгласен с докладчика, що се отнася до изменения 4 и 32, където се заличава възможността за а, прилагане на принципа спази или обясни. Трябва да има яснота там, където акционерите отхвърлят политиката за възнаграждения. Трябва да се избягват на интер... конфликтите на интереси и увеличението на прозрачността трябва да доведе до по-голяма яснота в политиката за заплащанията на дадено дружество и връзката между тази политика и, нейните, и неговите стратегически цели, нещо, което вече се прилага на практика в Великобритания от 2013 година насам. Господин Фокс благодари на докладчика за изготвения текст и очаква дискусиите с колегите си докладчици в Сянка. Благодаря от името на Алден. Няма колеги заявили желание да се изкажат, така че давам думата на представители на Обединената левица Мигел Вегас. Este relatório abrange uma, uma temática importante. Този доклад е на много важна и много обширна тема, която повдига множество идеологически и економически въпроси. Стимули, модели за финансиране, дисциплина, доверие, Има два модела. Общественият модел и моделът на акционерите. И основата на дебата е какъв обществен модел искаме. Отправната точка на господин Лудвиксън според мен е неправилна. Аз мисля, че основното са хората, а не печалбите. Хората трябва да бъдат в центъра на вниманието. Очевидно, ръководителите на фирмите искат да повишат максимално цената на акциите си и да осигурят максимално за инвеститорите, но това изкривява системата и често противоречи на стратегическите цели е, които фирмите си поставят. Според мен, нещата трябва да бъдат е, обърнати. Фирмите не трябва да търсят е, краткосрочни печалби, просто защото това искат инвеститорите. Те трябва да приемат по-дългосрочен подход. Тук има няколко аспекта, които са много важни. И аз ще се спра на тях. Първо, стратегическата ориентация. Как можем да създадем стимули или механизми, които да коригират късогледството и краткосрочния подход и да насърчат стремежът към действия с по-дългосрочен прицел. Съгласен съм с докладчика, че тук трябва да се направи нещо, но всъщност не виждам как точно ще се реализират мерките предложени от докладчика и какъв резултат ще дадат. Аз мисля, че ние трябва да привлечем хората, мес, местната общност. Фирмата влияе, една фирма влияе върху средата, върху една фирма влияе върху средата, в която съществува. Има хора, които работят в фирма, доставчици на една фирма. Тоест една фирма съществува в една, така да се каже, обществена тъкан. Така че трябва да имаме демокрация. Демокрацията не свършва на вратата на фабриката. Основните решения трябва да се съобразяват с заинтересованите лица, с местната общност и всъщност трябва да се обсъдят дългосрочните цели и да се постигне някакъв консенсус. Така че, когато се разработва една дългосрочна фирмена стратегия, в нея по необходимо ще участват и хората. По-нататък, възнагражденията трябва да се реши дали това е важен въпрос. Ако е важен, трябва да се определят е, граници, горни граници на възнагражденията. Нека да се занимаем с въпроса за различията в е, заплащането в е, предприятията. Хората се вълнуват от този въпрос. Те се вълнуват от това, че ръководството печели много повече от обикновените работници. Понякога е 20 пъти повече, но в САЩ има случаи, в които някои получават 300-400 пъти повече от служителите и работниците на най-низките равнища. Така че трябва да има някакви граници. Друг важен въпрос е прозрачността. Съгласен съм с това, което се казва в становището относно необходимостта от повече прозрачност. Прозрачност по предоставянето на информация за операциите и сделките. Благодаря. Сега думата имат зелените. Благодаря. Искам да приветствам това, което казахте за структурната реформа на банките. Благодаря ви. Ние ще продължим да работим по този въпрос. По този въпрос искам да благодаря на докладчика за Становището. Ясно е, че е много важно да се даде модерна и ефективна рамка на корпоративно управление, особено в контекста на множеството скандали. Трябва да се адаптираме към дневното, днешното общество и променящата се среда. Като зелени ние подкрепяме промени, положителни промени в корпоративното управление за фирми регистрирани на борсата. Това означава прозрачност за всички заинтересовани лица и устойчивостта на регистрираните на борсата фирми. Предложението на комисията поставя акцент върху акционерите. Ние смятаме, че а, трябва да се включат и заинтересованите лица и да се разшири дефиницията на заинтересованите лица. В тях да влязат потребители, служители и местната общност – за да се управлява добре фирмите, трябва да се зачита и да се взаимодейства с всички заинтересовани лица, имащи отношение към функционирането на предприятието. От гледна точка на зелените, имайки предвид акцента върху дългосрочния план, ние смятаме, че трябва да има прозрачност на е, корпоративните решения. Тук трябва да има е, е, предоставяне на екологична на информация за екологичното въздействие понякога трябва да се дава и информация и е, за, например, е, е, емисиите на въглероден двуокис. Това ще бъде здрава основа за взимането на решение. Също така предлагаме повече правомощия и овластяване на онези, които ще получат пенсии в сравнение с правомощията на управителите на фондове в пенсионните фондове. Също така искаме да представим идеята за участието на органи на заинтересованите лица, за да следят е, решенията и дейностите на ръководство. Ние ще представим изменения в следния дух. По първа точка ние подкрепяме предложението, но смятаме, че трябва да се премахнат напреженията между ръководителите и акционерите, като се насърчи кооперативния модел на предприемачество. Привличам отнош... внимание към английската фирма Джон Льюис, те успяват да оцелеят в трудни условия поради корпоративната си структура. Смятаме че също така, че служителите трябва да бъдат представени на управителните съвети така че да се осигури прозрачност и да се включат всички заинтересовани лица в взимането на корпоративни решения по прозрачността. И тук приветстваме ангажимента към прозрачност, но смятаме, че е необходимо директорите и другите ключови заинтересовани лица да поемат отговорност за своите решения предлагаме да се наложи фидуциарно задължение върху неизпълнителните директори и външните аудитори. Освен това и съразмерно на повишеното ниво на отговорност предлагаме да се засилят санкциите за нарушение на тези фидуциарни задължения и да видим каква е възможността за индивидуални санкции глоби и е, дисквалификация от участие в управителни съвети. По шеста точка за коефициента на заплащането, съгласна съм с предишния оратор, смятаме, че, разлик, че тази разлика би трябвало да може да се контролира от акционерите. И в заключение приветстваме измененията и промените в предложението на комисията, направени от докладчика и смятаме, че проектът становище е добра основа за компромис. Очакваме да работим с докладчика и докладчите в сянка по това законодателно становище. Благодаря за вниманието. Благодаря на докладчиците в сянка или на техните представители. Сега ще дам думата отново на докладчика за заключителни бележки. Благодаря. Както казах преди малко, ще правя откритост по отношение на воденето на диалог, на дебат. Мисля, че трябва да намерим общи решения и да има цялостна подкрепа за това становище. Въпроса за ангажираността на акционерите е изключително важен. Благодаря за предложенията за изменения, за гледни точки. Ще ги разгледам и се надявам, че в крайна сметка ще успеем да намерим общо решение. Аз съм убеден, че това ще се случи. Благодаря. Thank you. Благодаря какъв е сега графика на работа. Сроковете, крайния срок за внасяне на изменения 6 януари в 12 часа. Разглеждането на измененията ще бъде на 26 януари. Гласуването в комисията ЕКОН ще бъде на 23 февруари. Гласуването в комисията Юри доколкото знам, ще бъде на 24 март, разбира се. и е, след това ще има приемане и в пленарна зала. Благодаря. Преминаваме към точка четвърта от дневния ред. Годишен доклад за дейността на Европейската инвестиционна банка. Давам думата веднага на докладчика Ернест Уртасун от името на Зелените. Благодаря, господин председател. Искам в началото да благодаря на двама души. Текста, с който разполагате, се появи на бял свят, защото работихме в добро сътрудничество с АИБ и аз искам да благодаря на представителите на АИБ в Брюксел. Тук има един представител, който е днес в залата. Те следят моята работа от последния доклад за ЕИБ САМ. Той беше публикуван през миналия мандат на парламент. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка. Проведохме двустранни срещи, проведохме и едно заседание на групата и като цяло работехме в една положителна атмосфера и доклада се радва на консенсус. Естествено, всичко това се основава на контекста на предложението. А именно какво ще прави Е и Б във връзка с новия план на комисията, който пък беше представен в пленарна зала. Доклада няма за цел да прави цялостна оценка на плана Юнкер. Знаете, че това ще се направи отделно и ще има поставяне на конкретно ударение върху този план. Тук по-скоро ние се опитваме да разгледаме работата на ЕИБ. В парламента има цялостно разбиране, че в наше време, когато инвестициите намаляват драстично в Европа, ЕИБ трябва да работи по-активно, за да се справи с този недостиг на средства. Проекта на текст който виждате пред себе си, беше представен на 20, т.е. преди комисията да оповести своя инвестиционен план. Ето защо някои от точките тук, по-конкретно точка 3, ще трябва да бъдат актуализирани. И това беше обсъдено на срещата на докладчиците в Сянка от миналата седмица. В хода на разговорите, естествено, ще успеем да актуализираме съдържанието на този доклад. И естествено ще се основем и на доклада а, на ЕИБ. Ще разгледаме проектните облигации, ще разгледаме инвеститорите, ще разгледаме въпросите свързани с климата. Има още една секция, която е свързана с отговорността и на трето място външните политики. Ще ви представя накратко тези раздели на доклада и ще говорим след това е, малко по-общо. По отношение на инвестициите, казваме, че инвестициите са паднали с 18% спрямо нивата от 2007 година и ето защо малките и средните предприятия е, пострадаха, тъй като те не получават необходимите средства, ето защо трябва да се предложи начин за облегчаване на получаването на заеми. Обръщаме внимание на този проблем. Освен това, казваме, че липсата на средства пречи на економическото възстановяване. Споменаваме целите за Европа до 2020 година, бедността, социалните проблеми. Освен това, препоръчваме B да използва целия си потенциал за инвестиции Споменаваме и така наречения текущ оперативен корпоративен план. В миналото сме ставали свидетели на недостатъчно използване на средствата на ЕИБ. И това доведе до намаляване на средствата, с които разполага ЕИБ, на, на капитала на ЕИБ. Споменахме вече високото ниво на безработица в цяла Европа и смятаме, че е и Б трябва да даде своя принос за решаване на проблема с човешките ресурси и безработицата. В следващия раздел говорим за инструменти за споделяне на риск и проектни облигации. Разглеждаме различни инструменти за споделяне на риск, условията за да могат да проработят тези инструменти. Споменаваме нови инструменти, които са се появили неодавна, например проектните облигации. В момента тече пилотната фаза на тези облигации. Проекта Декаста беше един от първите от този тип – Банката анализира напълно пилотния проект, проведоха се открити консултации, анализира се социалното и екологичното въздействие на този конкретен проект. По отношение на енергетиката и климата, прикаваме банката да предложи нова политика в областта на енергетиката. Това е изключително важно. Смятаме, че е изключително важно да се намали въглеродния отпечатък. Споменаваме преминаването към възобновяеми енергийни източници. Освен това призоваваме ЕИБ да увеличи кредитирането за проекти свързани с енергийната ефективност. Приканваме ЕИБ да прекрати постепенно отпускането на средства за невъзобновяеми енергийни източници. По отношение на отчетността, отговорността на, на правителствата. Това е, е област, е, в която е имало доста разговори в миналото. Правим оценка на инструментите за управление. Е, казваме, че ИБ трябва да подобри е, своята дейност в областта на жалбите. Посетихме е, съответната служба в Люксембург. Е, отлична работа върши тя, но трябва да се подобри механизма за подаването на жалби, защото това е единствения начин е, европейските граждани да могат да се свързват с ЕИБ и да се оплакват или да подават жалби спрямо банките в национален план. Така че този механизъм трябва да стане по-ефикасен казваме, че трябва да се сътрудничи по-отблизо и с Европейския омбудсман. Още няколко бележки от моя страна. Например, ние призваваме да има въздържане от сътрудничество с посредници, които е, не спазват в пълна степен правилата за прозрачността. Освен това, споменаваме, че е изключително важно да има проследяемост по отношение на документацията. В последния раздел на доклада говорим за външни политики, споменаваме регионални политики, споменаваме политики насочени извън Европейския съюз. Приветстваме и създаването на рамката за определяне или измерване на резултатите. Това е нещо ново. Това представлява един напредък само по себе си. От 2015 година сам ЕИБ ще измерва доколко проектите са успели и това е нещо много добро. И накрая, господин председател, искам да кажа, че този доклад разглежда въпроса за функционирането на ЕИБ от различни гледни точки. В момента комисията лансира своя пакет за инвестиции и банката ще е, един активен участник в този план за инвестиции. Ето защо трябва да се обърне по-голямо внимание на различните отрасли на демокрацията, на прозрачността. Толкова от мен за сега. Естествено, искам сега да чуя какво ще кажат докладчиците в Сянка. Благодаря, казал председателя. Първо ще дам думата на господин Зикрит Морешан от името на НП. Um, uh, благодаря много, благодаря господин председател и аз искам да изразя своята благодарност е, към докладчика, с който си сътрудничихме изключително добре по време на е, работата по доклада. И смятам, че е, заедно с него и с останалите докладчици в Сянка ще продължим да работим все така добре до приемането на този доклад в пленарна зала. Европейската инвестиционна банка е, става все по-важна е, във връзка с а, економическата криза, с продоляването и с даването на възможност да се насърчат инвестициите в европейската економика и да се увеличи заедостта в Европа. Това се вижда и в ролята на банката в инвестиционния пакет на Европейската комисия с който обаче ще се занимаем в друг доклад. За това няма да се спирам сега в такива големи подробности на инвестиционния доклад, но все пак тук нека да кажа, че този пакет дава възможности на Европейската инвестиционна банка да изпълни своите задачи в областта и дава възможност на бюджета на Европейския съюз също да изпълни своите задачи. Става дума за 15 милиарда в Европейската инвестиционна банка и е добре да се помисли по въпроса дали тези нови задачи, които се възлагат на Европейската инвестиционна банка, не би следвало да бъдат съпътствани с нови работни места в банката, за да могат да се покрият всички задължения, тъй като е, всъщност банката започва да се сблъсква с недостиг на служители. Банката увеличи своето финансиране а, през 2013 в сравнение с 2012 година с 37%, нещо, което разбира се е в съответствие и с увеличението на капитала. Също времено банката получава подкрепа, тъй като тя играе много важна роля за насречаването и на публичните и на частните инвестиции. Това се споменава в доклада. В началото на доклада по-настоящем има една доста критична бележка във връзка с намалението на средствата от частен и публичен характер, които се инвестират в европейската економика. Европейската инвестиционна банка обаче по никакъв начин не е, е не може да бъде държана като е, единствена отговорна организация за недостатък, недостига на инвестиции. Смятаме, че през последната година всъщност банката е изиграла положителна роля в насърчаването на увеличението на инвестициите и създаването на работни места. Тук искам обаче да спомена няколко други елемента от доклада. Първо, докладчикът съвсем правилно споменава трудните условия за финансирането на малките и средни предприятия. Това е вярно, съгласни сме. Същевременно обаче е, някакси ни се струва, че не се набляга достатъчно на малките и средни предприятия. И не се набляга достатъчно на отношенията между банката и малките и средни предприятия. В крайна сметка трябва да се подчерта, че с подкрепата на Европейската инвестиционна банка. Повече от 30 000 малки и средни предприятия са получили финансиране миналата година. Така че трябва да се допълни това към доклада и трябва да се има предвид, че финансирането, което отива към малки и средни предприятия, се разширява и чрез инструмента за микрофинансиране и чрез ново стартиралата финансова инициатива. По този начин се подкрепят малките и средни предприятия, особено тези, които се занимават с иновации. Нещо, което ме води към следващата тема – научно-развойната дейност. В крайна сметка много важно инвестициите да отиват именно към такава дейност. Инфраструктура и всички останали елементи, които биха направили европейската економика по-привлекателна за чуждестранните инвеститори. На второ място искам да се спра на ролята на Европейската инвестиционна банка за финансиране на проекти, свързани с чиста енергия. А, тук обаче се безпокоя, че само един от тези проекти, свързани с публични облигации, е споменат в доклада. Добре е да помислим какво да правим да споменем всички проекти или да не споменаваме нито един от тях. Но тъй или иначе ми се струва, че да споменем само един от всички проекти е някак необичайно. Ясно е, че Европейската инвестиционна банка играе важна роля в цялата в целият процес, но трябва да имаме предвид, че това е доклад за банката, а не за енергетиката или пък за борбата с, климат, с промените в климата. И така, а, трябва да изберем на къде да се насочим. Що се отнася до инициативата за проектните облигации? Тук можем да поговорим за взаимностяването на дълга и основната цел всъщност на проектните облигации е да подкрепят частните инвестиции. И се вижда, че взаимностяването в каквато и да била форма не е заместител за економически реформи, за структурни реформи, за е, и всички останали мерки, които могат да доведат до по-голяма конкурентна способност и е, по-добра економическа и фискална политика. Съгласен съм с докладчика, е, що се отнася до призива за по-голяма прозрачност. Също времено обаче трябва да вземем предвид усилията, които вече се правят от банката през последните години. В доклада все още има някои безпокойства, свържени с прегледа на банката във връзка с прозрачността. Също времено обаче мисля, че е, това не е преко свързано с нашата оценка. И накрая работата на банката в страните съседки от изток. Е, Молдава, Украина. Тези страни са много важни и трябва да бъдат споменати. Благодаря, господин председател, за разбирането. Thank you. I ask the shadow to... Благодаря. А, моля колегите докладчици сянка да бъдат малко по-кратки в коментарите си. Следващият оратор от името на социалистите демократите е господин Ричард Корбет. Всъщност нашия докладчик сянка е господин Баено и той, като други колеги, се сблъска с проблеми с придвижването си днес, а, с пътуването. А, ще трябва да се изкажа от негово име. Е, е, и ще го направя на френски, тъй като ми е изпратил коментарите си на френски. Така, първо поздравление на докладчика. Господин Бае смята, че докладчик е свършил отлична работа, която е добра основа за нашата по-нататъчна работа и ще можем да се задълбочим повече, за да може да направим всичко възможно капацитет на Европейската инвестиционна банка да бъде възможно най-добре интегриран. Проектните облигации могат да, да динамизират инвестициите в Европейския съюз. Затова е много важно, много бързо да се прави оценка на прилагането пилотните проекти и да се използват всички средства, които са налични и могат да се насочат към реалната економика. А по-настоящем всъщност се използват едва две трети от наличните средства. Трябва да се мобилизират всички възможни налични инструменти за увеличаване на економическото развитие. Необходима е адекватна процедура за консултиране с заинтересованите страни, що се отнася до финансирането на проектите. По този начин ще се подобри процедурата на оценяване на проектите, защото ще се вземе предвид и а, е, какви средства са налични и какви са финансовите аспекти, нещо, което е важно за приложението на структурните фондове в някои държави членки и вече се прилага по отношение на структурните фондове. Що се отнася до подкрепените проекти? Важно е да се финансират инициативи, свързани с а, е, а, мерките в областта на енергетиката и ангажиментите за намаляване на емисиите на парникови газове. Що се отнася до доброто управление и прозрачността, банката няма право да си сътрудничи с финансови посредници в юрисдикции, които не си сътрудничат с а, нея. Има много примери. Люксембург, Маврици и така нататък. Борбата срещу данъчните обежища трябва да бъде централна и за усилията на сегашната комисия и за усилията на банката. Още нещо. Използват се оценки от частни Оцените ли, що се отнася до риск. Не е ли възможно, вместо това, малките и средни предприятия сами да оценяват риска, използвайки критерии и методологии, които са прозрачни, и да не им се налага да минават през частни агенции. И накрая, що се отнася до работата извън Европейския съюз, банката следва да привилегирова онези проекти, които са обвързани с общите интереси на Европейския съюз. Благодаря, господин председател. Thank you, Richard. Благодаря, Ричард. Станислав Алзок от името на европейските консерватори и реформатори е следващият. Дами и господа, И аз ще съобразя с искането на председателя да бъда кратък. Докладчикът беше много открит и той имаше желание да води диалог с докладчите в сянка. Благодарен съм за това. Докладът, представен от нашия докладчик, върви в правилната посока – Мога да се съглася с това, което се каза за инвестиционния план на господин Юнкер. Въпросът откъде ще вземе 300 милиарда? но мисля, че това е въпрос, който сме обсъдили, постигнали ли сме съгласие и така нататък. Що се отнася до самия текст, имам няколко коментара. Що се отнася до оценката на проектите, съгласен съм, че проектите трябва да се оценяват цялостно, в това число и посредством обществена консултация, особено когато даден проект – ще засегне дадена медна, местна общност. Също така един проект трябва да се оцени от гледна точка на економическата полза а, и именно економически, доколко ще спомогна за економически растеж и заетост. В тези части на текста, в които се говори за енергийна ефективност, бих искал е, да се постави ударение върху енергийната ефективност и економическата ефективност. Що се отнася до малките и средни предприятия, те се споменават неколкократно. Но в доклада на Инвестиционната банка е посветен цял е, сектор. 30% през 2013 година бях насочени за заеми за МСП. МСП са много важни за създаване на работните места в местните общности. Ето защо смятам, че в този доклад трябва да се говори за тези аспекти. През 2013 година за първи път се одобриха така наречените заеми за микрофинансиране и може би и тук трябва да поставим по-силно дарение. В заключение подкрепям докладчика, трябва да насърчим Европейската инвестиционна банка да финансира проекти, чието акцент е върху енергийната ефективност. Не бива обаче да предопределяме кои проекти да бъдат отхвърлени. Мисля, че трябва да има прави, да има добра и детална оценка на проектите. Ето защо не приемам точка 20 на предложението във вида, в който е представено. Сега от името на либералите господин Яцек. Благодаря, господин председател. Благодаря най-напред на докладчика за проекто доклада и за желанието на докладчика да се постигне споразумение по този много важен доклад. В доклада има няколко много положителни аспекта, но аз ще поставя ударение върху това, което каза предишния оратор, а именно за недостатъчното внимание отделено на малките и средни предприятия. За мен те са един от решаващите фактори на бъдещо, бъдещия просперитет на Европейския съюз. Поставям акцент и върху потребностите от инвестиции, особено в проекти за енергийна ефективност – аз мисля, че ще бъде, това би било полезно за всички и ще ни даде възможност да се доближим до целта за енергоефективна економика. Не бива да забравяме също така, че Европа е лидер в областта на политиките, насочени към борба срещу промените в климата. Това, разбира се, не може да не се приветства, но да не забравяме областите, в които Европа изостава, като, например, инвестиции в малки и средни предприятия и така нататък. Що се отнася до плана на господин Юнкер, съгласен съм, че докладът трябва да се съсредоточава върху Европейската инвестиционна банка, а не плана като цяло. Мисля, че като цяло докладът е много добро начало и разбира се, аз с готовност ще продължа диалога и след внасянето на измененията. Сега от името на Обединената левица, господин Папа Димулис, не, Мария Мат... Мариза. Благодаря, господин председател. И аз съм, и аз като социалистите замествам колега. Господин Папа Димулис не можа да дойде тук, защото предвижването е трудно. Хубаво е, че тези стачки имат някакво влияние върху ежедневието на хората. Сега, по въпроса, колегата Димулис е даде някои, ми даде своите бележки. Някои от въпросите, които ще повдигна, бяха споменати от господин Ортасун в неговото изявление, но аз ще използвам документа, кой господин, който господин Папа Димолис се изпрати. Той благодари на докладчика за работата му и смята, че проектодокладът е добра е, основа, за да се очертаят проблемите в функционирането на ЕИБ. И вътре са изложени някои от основните въпроси. Ключовите въпроси, свързани с ЕИБ, според нас са следните. Първо, повече отчетност и прозрачност. Тук Димитрис би искал да хвърли светлина върху някои от следните проблеми прозрачност и отчетност на ИБ, критериите на критериите, по които се подбират проектите, тяхната, доколко са подходящи, въпроса за финансовите посредници. Като първа стъпка ние призоваваме засилен контрол върху финансовите посредници повече прозрачност върху кредитната дейност, инвестиционната дейност и така нататък. Втория въпрос е свързан с културата, въпреки че това е обществен орган, банката се държи като търговско предприятие и понякога се отдава предпочитание на проекти с добра възвръщаемост вместо на социалните аспекти. Има несъответствие между кредитния рейтинг и инвестициите. В период на криза това е пречка пред инвестиции, насочени към повишаване на растежа и насърчаване на заетостта. Третият проблем е свързан с кредитния капацитет и увеличаването му. В настоящия период ЕИБ би могла да изиграе много важна роля, особено в страни, в които има фискални проблеми или които имат проблеми с адаптирането и корекцията. Банката може да подкрепи економиката, като подкрепя проекти насочени към намаляване на безработицата. Четвъртият проблем е свързан с преоценката на инициативата за проектните облигации. Тук вече бяха казани някои неща от господин Ортасун. Що се отнася доколко са уместни тези средства като инвестиции, нашата позиция спрямо използването на обществено-частното партньорство националните и обществени власти трябва да участват и особено когато става дума за обществени инвестиции в инфраструктурни проекти в интерес на граждани. Така че в проектните облигации обществения сектор трябва да контролира разработването и осъщаването на проекти, за да не се допускат изкривявани асиметри. Димитри даде някои примери, но те вече бяха споменати. Само ще спомена проекти в Испания и случая, и случаят Пасанте. И накрая Петият проблем е свързан с обвързването с макроекономически въпроси при инвестиционните инициативи. Те не трябва да бъдат свързани с, проблем, с аспекти на економическото управление и програми за корекции. Участието в програма за економически корекции не трябва да е предварително условие за инвестиционен план. Така че наш, ние ще внесем изменения в духа на тези проблеми, които повдигнах. Благодаря. Благодаря. Марко Дзани от името на Европа за свобода и пряка демокрация. Е, моят колега не можа да бъде тук, но ми остави текст, но става дума, но мисля, че обсъдихме същата тема в Комисията по бюджетен контрол и ще направя няколко наблюдения по-конкретно проектните облигации, защото сме много разтревожени. Виждаме, че през 2012 година някои от тези проекти се провалиха Кастор и други случаи, в които местните органи през последните години установиха, че организираната престъпност са се включили в търговете за обществени поръчки. Те слагат ръка върху обществените средства. Както каза колегата, трябва да се дефинират параметри, за да се осигури полза за обществото от тези големи проекти, защото в противен случай се няма да се насочат средства към малки и средни предприятия и няма да се осигури насърчаване на заетостта. и не бива да се допуска участието на организираната престъпност. Надяваме се, че планът, който ще представи господин Юнкер за Италия няма да има толкова големи проекти, толкова мащабни проекти. Това са нашите вълнения и проблеми в момента. Благодаря привличане на вниманието на председателя. Благодаря, господин председател. Нека да погледнем логиката на предложението на кръстопът сме, както някой от вас вече заяви. Нивата на кредитиране намаляха значително, 25% само за МСП. Економиката в Европейския съюз е в много лошо положение. Как можем да приемем логиката е, моделите на инвестиции да продължават? Е, по същия начин. Трябва да разгледаме счетоводните баланси. Тук няма достатъчно обяснение. Целта е средствата да стигат до малките и средните предприятия, но A е и Б трябва да остане допълнителен инструмент по своя характер, тъй като за него плащат данакоплаците. Това не може, е, този инструмент А е и Б не може сама по себе си да доведе до нещо добро. Ето защо трябва да споменем, че има структурни проблеми пред растежа. Няколко парадокса има тук. На първо място противоречието с базалските стандарти, капиталовите буфери, които трябва да имаме и факта, че те не се използват, когато се предоставят кредитни линии, за да може економиката да проработи. Следващия парадокс е, че ние поставяме ударението върху заемите с по-дълъг срок, по-скъпите заеми не се отчита липсата на интерес сред частните инвеститори, а тя вероятно се дължи на факта, че ние не осигуряваме инвестиции, които да са дългосрочни и е, устойчиви. И накрая, още един парадокс. Казвате, че Е и Б не подкрепя устойчиви жизнеспособни проекти, които да са дългосрочни е, и да се грижат за нуждите на потребителите. Тук не знам е, какво да кажа, защото искате ролята на Е и Б да бъде разширена за бъдеще. Става дума според мен много повече за структурни проблеми, отколкото за проблеми в действието на Б. Има много по-дълбоки причини за това, защо няма кредитиране. Благодаря Нина Гил. Благодаря, господин председател. Много интересни коментари се правят в този доклад, е, що се отнася до ролята на ЕИБ, особено когато става дума за микрофинансирането, за социална интеграция, за финансова интеграция, когато става дума за МСП и за инвестирането в младеща на Европа, искам да поздравя докладчика за положените усилия. Някои от вас говориха за пакета Юнкер и ключовата роля на ЕИБ в това отношение. Искам и аз да направя един коментар. Е, смятам, че е изключително важно специалната група, която е, съществува да избира правилните проекти, а не лесните проекти. Много е важно да не продължим е, просто да обръщаме внимание на проекти, които са готови или пък които имат кредитен рейтинг от 3А този инвестиционен проект ще бъде успешен само ако работим по различен начин. Прозрачността естествено е нещо изключително важно. Трябва да окажем натиск в това отношение, трябва да има полза за Европа от а, тези проекти и се надявам, че ще имаме възможност да поговорим по всички тези теми. Прозрачността е изключително важна, що се отнася до промяната на ролята на ЕБ и превръщането на банката в още по-централен е, фактор за бъдеще. Благодаря Катрин Сталер, благодаря господин председател, благодаря на всички докладчици за положените усилия. Дебата беше изключително полезен, подчертава се важността на ЕБ би било добре B да предоставя списък с проекти, които се финансират в рамките на отделните общини. Добре е да видим конкретни примери от практиката. Може би докладчика може да се погрижи е, за нещо подобно, защото е, много проекти нямаше да бъдат финансирани, ако нямаше помощ от страна на B. Ако погледнем ролята на МСП, в доклада се казва, че финансирането е паднало с 50%, говори се за 21 милиарда. Добре е да има обаче практически примери, примери от практиката, за да покажем на нашите избиратели, че ИБ може да работи и на място. И още нещо, управителният съвет и факта, че има само една жена в него. Тук искам да отправя критики. Говорим за това, че трябва да има повече жени в управителните органи и ето защо в доклада трябва да се обърне на внимание на този въпрос става дума за доклада за 2013 година. Между другото, една трета от средствата, които отиват за проекти свързани с климата, това е нещо добро като факт, но трябва да се почетае важността на включването на повече жени в управителните съвети. Благодаря. Благодаря, господин Бернт Луке. Благодаря, господин председател. И аз искам да направя една бележка. A е и B трябва да уточнява е, как точно в регионален е, план ще има преразпределение на средствата. Инвестициите не са разпределени равно, равномерно в еврозоната и в Европейския съюз. Ето защо е Б трябва да се опита да е, насърчи проекти там, където наистина липсват инвестиции. Освен това, трябва да подчертаем важността на съотношението между публични и частни е, инвестиции. Добре да видим къде точно са пропуските, когато става дума за липсата на инвестиции. Дали става дума за инфраструктура или дали става дума повече за липса на частни инвестиции. Добре е според мен ЕИБ да има целенасочен подход към справяне с пропуските в инвестициите. Благодаря. Благодаря и сега е време да чуем представителя на ЕИБ. Давам думата на господин Напен, който е представителя на ИД в Брюксел. Благодаря много, господин председател. Нека първо да благодаря на парламентарната комисия господин Артасун по-конкретно за положените усилия по този доклад. Мисля, че е много важно Европейския парламент да има становище по работата на Европейската инвестиционна банка. Всъщност е, това е много полезно и за самата банка. Е, много е полезно да се осъществява парламентарен контрол върху работата на банката по един професионален начин. Вашите коментари нееднократно са били взимани предвид а, а, и са водили до добри резултати в банката. Така че благодаря много за работата, която вършите. Ще се спра на няколко от нещата, които бяха повдигнати по време на дебата. По-настоящем се опитваме да организираме нов тласък инвестиции в Европейския съюз. Е, е, е, предложен преди седмица пред парламента от председателя Юнкер. И за това вашия доклад е много полезен сега. И като част от общата картина, която ще ви е полезна, преди две години имахме увеличение на капитала, което ни позволи да организираме близо 180 милиарда евро допълнителни инвестиции в проекти за 3 години. И така, увеличението на капитала с 10 милиарда ще доведе до близо 200 милиарда допълнителни проекти. Въпросът е Достатъчно ли е това и полезно ли е? Полезно е със сигурност, както представители от Ирландия току-що заяви. Е, хората на място, е, там където Европейската инвестиционна банка е активна, има проекти, виждат с очите си, че те са полезни. Достатъчно ли обаче, това вече е друг въпрос. Има някои пропуски. Първо, при финансирането на инфраструктурни проекти в някои страни. Освен това, има пропуски свързани не само с финансовата криза, но и с процеси от последните 20 години, а именно все повече нарастващата разлика в обема инвестиции в научно-развойна дейност между Европейския съюз и е, нашите е, страни е, конкурентки. И накрая е, липсата на достатъчно инвестиции в частния сектор. Тези инвестиции се регулират различно в днешно време и е, за това няма достатъчно възможности за маневриране. И така, ако съберем всички тези неща заедно, става ясно, че има доста голямо търсене и е необходим някакъв инструмент, който да позволява наличната ликвидност да се трансформира в инвестиции. И по-настоящем работим с комисията именно по този въпрос да дадем възможности на частния капитал да поема повече рискове чрез предоставяне на, на, на някакви гаранции. Това е темата, която обсъждаме в момента. Сигурен съм, че представителите на комисията в рамките на следващия месец ще представят проекта в доста по-големи подробности. Бяха повдигнати няколко въпроса, свързани с анализа, който прави вашата парламентарна комисия. Справо се спирате на малките и средни предприятия. В крайна сметка, те предоставят 80-85% е, от е, заетостта в Европа. Тоест, е, не случайно се казва, че те са гръбнака на економиката и на економическото възстановяване. От 14 е, милиарда преди две години увеличихме инвестициите в малки и средни предприятия до 21, е, близо 22 милиарда миналата година. Достатъчни ли са тези средства? Отговорът е не. Защото в крайна сметка търсенето е може би 10-15, близо 20% повече 20 пъти повече, отколкото наличните инвестиции. Но се опитваме да направим нещо и в рамките на плана Юнкер ще можем да направим и повече. Друг важен въпрос е какво правим в областта на енергетиката и енергийната ефективност. Както знаете и както бе казано, 27% от нашите инвестиции са насочени към дейности, свързани с борбата срещу проблемите в климата и с енергийната ефективност. Що се отнася до дейността ни извън Европейския съюз, делът е още по-голям, близо една трета. Както добре знаете, ние сме силно ангажирани с целите на Европейската комисия за намаляване на емисиите на парникови газове през следващите години. И а, ние въведохме нов стандарт за резултати във връзка с емисиите. Тоест, когато става дума за инвестиции, има прак на емисии от изкопаеми горива, който ако се надхвърли, инвестицията става недопустима по нашите вътрешни правила. Както може би си давате сметка, излязохме и с едно становище по дейностите, свързани с климата. И е, предстои да преразгледаме подхода си към тези дейности през следващата година, процес в който ще участват и комисията и парламента ще има публично изслушване и публични консултации в началото на следващата година. И така, що се отнася до енергийната ефективност, за нас е много важно тя да се увеличи. И дейността ни е насочена към това. Получаваме все повече искания на проекти в контекста на плана Юнкер. Тоест, имаме един огромен брой потенциални проекти, които ще бъдат разгледани внимателно и някои от тях ще влязат в изпълнение през следващите години. Друг въпрос, повдигнат от много от вас, бе свързан с апетита на банката за поемане на риск. Нека да ви обясня как подхождаме ние? Ние имаме тройно А. За нас обаче това не е цел сама по себе си. Не е просто нещо, с което да се гордем. Логиката е друга. Имаме нужда от това тройно А, за да можем да вземаме ефтини заеми на частния пазар и да прехвърляме е, тази полза от тройното А на крайния потребител. Ако загубим това тройно А, ще се сблъск... всъщност ще загуби крайният ни потребител. Освен това, трябва да се има предвид, че в крайна сметка 70-80 милиарда годишно от а, е, средствата, с които борави банката, се набират на частния пазар. Голяма част от инвеститорите са длъжни да имат някакъв дял е, инвестиции в е, тройно А. Така че е, ние получаваме с готовност средства, но ако спадне нашето тройно а ако загубим част от високия си рейтинг, ще ни стане по-трудно, защото в крайна сметка някои от инвеститорите може да е, инвестират нас от е, европейски патриотични чувства, но повечето се вълнуват от тройното А. И така, и накрая за проектните облигации. За да се избегнат каквито и да било неясноти тук – по-настоящем има само пилотна фраза. На средата на пилотната фраза сме, фаза сме и ем, са тръгнали само 5 проекта и още няколко могат да бъдат допуснати до края на пилотната фаза. Това е в областите транспорт, енергетика и телекомуникации. Както знаете обаче, и едва ли ще ви изненадам, в тази пилотна фаза се очаква на всеки 6 месеца да се предостави отчет не само пред Европейския съвет, но и пред Европейския парламент. И той се изготвя от нас съвместно с Европейската комисия, за да се очертае напредъка и какво предстои. И тук бих добавил, че инициативите, свързани с проектните облигации, се подлагат на същите много строги стандарти за изпълнение, целесъобразност, добросъвестност и прочие, които се прилагат за всички останали инвестиции на банката. Тоест тези проекти не се третират различно по какъвто и да било начин. Отчетността е водеща. Както знаете, е, е направен одит на пилотната фаза, който взе предвид, а, който сметна, че, а, който стигна до извода, че напредъкът е задоволителен, направиха са няколко препоръки за бъдещите съвместни инициативи. Както знаете, доклада от този аудит е наличен на нашия вебсайт. Без споменати и проекта Кастор. Говорил съм с някой от вас по темата, няма сега да навлизам в големи подробности, но искам да ви уверя, че спазваме много строги и ясно разписани процедури и по този проект. И накрая, господин председател, ако ми позволите, в заключение, нека да се спрем на коментарите, свързани с спазването на изискванията и прозрачността. Първо, разбира се, имаме много подробен механизъм за гарантиране на спазването и най-редовно организираме информационни срещи не само с различни отдели в банката, но и с служители извън банката, в други е, институции, структури и организации, с които си сътрудничим. Целта е да се увеличи отчетността, това се случва и по-настоящем сме на средата на преразглеждането на процедурата за подаване на жалби. През февруари се очаква и публично изслушване по темата. Работим също така и с Европейския омбудсман, нещо, което е много важно за контрола върху нашата работа. А що се отнася до прозрачността, Искам да ви информирам, че имахме консултации за преизглеждането на настоящата политика за прозрачност на банката преди година. Целта на това преразглеждане е политиката да стане по-ясно да, формулирана и а, да отговаря по-добре на европейското право. Ние сме една от първите международни инициативи, които работи с Международната инициатива за прозрачност във връзка с финансовите потоци, отиващи към райони извън Европейския съюз. Това бяха най-общите теми, които бяха повдигнати. Ако имате конкретни въпроси, ще отговоря. С удоволствие благодаря. Давам думата на докладчика. Моля, бъдете възможно най-кратък защото а, трябва да преминем към следващата точка през, а, в 5 часа. Like, I, I also... Само ще използвам тази възможност да благодаря на всички за техните коментари. Мисля, че има консенсус. Всички ние сме съгласни, че ЕИБ трябва да прояви повече ангажираност към инвестициите в Европа. Докладът не би трябвало да третира въпроса за пакета на Юнкер. Въпросът за малките и средни предприятия е много важен. Той беше повдигнат от много колеги. Напълно съм съгласен. Очаквам вашите предложения по въпроса за данъчните обежища, повдигнат от колегата от групата на социалистите. Да, може да се работи по този въпрос повече, да се застъпи по-широко този въпрос и гражданите биха харесали това. По въпроса за отчетността, това вече е споменато. Включването на участниците на гражданското общество е друго важно изменение по проектните облигации. Мнозина от вас повдигнаха този въпрос. Ние знаем, че това е на етап пилотни проекти. Опитваме се да направим критична оценка. Искаме и банката да направи това. Знаем, че някои от проектите е, са спорни и искаме банката да направи преглед. Защо се споменава само проекта Кастора? Ми той е единствен за сега. Няма друга причина. Можем да проведем по-нататъчна дискусия. Много ми хареса въпроса е, за участието на жените в управителният съвет. Напълно съм съгласен, че трябва да се спомене този въпрос и за да приключа, защото знам, че нямаме време. Искам да благодаря на представителя на ИБ за това, че е тук. Благодаря за коментарите, благодаря на банката за това, че ме посрещнаха в Люксембург. Посещението им беше много полезно. Искам само да кажа, че в цялата си дейност ние отчитаме онова, което банката е извършила. То, е, то се основава на това, което парламентът вече е предложил. От тук и значението на критичният преглед и контрол страна на парламента. Надявам се, че ще имаме време за още по-задълбочени дискусии. Благодаря много. Сега да ви представя графика. Крайен срок за внасяне на изменения 15 е декември 12 часа на обяд 7 декември обсъждане на изменения, гласуване в економическата комисия 27 януари, гласуване в пленарна зала през март. Благодаря. Сега можем да преминем към следващата, гледна, към следваща точка в дневния ред. Сега искам само да приветствам кандидата. Dear colleagues, please. Драги колеги, моля заемете местата си да започнем публичното изслушване на кандидата за председател на Единния съвет за преструктуриране. Добре дошла на госпожа Елке Коник, председател на БАФИН банковия регулатор в Германия. Както знаете, доктор Кьонинг е избрана от Европейската комисия за кандидат на за кандидат за председател на Единия съвет за преструктуриране, членове на работната група на Банковия съюз вече на закрито заседание са разговаряли с госпожа Келник на 26 ноември, след като тя е била представена от комисията. Благодарим на това, че доктор Кьонинг е тук. Сега доктор Кьонинг е тук на публична сесия. Тази, това второ заседание е много важно, защото подчертава отчетността на председателя на един съвет за преструктуриране пред парламента. Както знаете, комисията по економически въпроси ще заседава утре сутринта на извънредно заседание. То ще се предава на живо по интернет, за да изслуша останалите пет кандидати за поста заместник председатели и членове на един съвет за преструктуриране. Това е много важен етап. Той е много важен за създаването на Европейския банков съюз, много важен за Европейския парламент и економическата комисия. Европейския парламент изигра основна роля за създаване на единият механизъм за преструктуриране и на, и на единия съвет за преструктуриране е, Сега давам думата на доктор Кьонинг за встъпителни думи от 7 минути. Благодаря, господин председател, госпожи и господа, членове на Комисията по економически и валутни проблеми. За мен е чест и привилегия да говоря пред вас за единният механизъм за оздравяване и важните задачи, които той ще изпълнява. Този механизъм е логичният втори стълб на Банковия съюз, като единия механизъм за надзор, единият механизъм за преструктуриране, възоснова на директивата, ще трябва да осъществи важни промени и аз бих искала да участвам в тях. Когато системно важни банки се натъкнат на трудности в бъдеще, ще можем да ги ликвидираме по процедурен начин това не би трябвало да е в ущърп на обществото като цяло и най-важното, да накоплаците не би трябвало да бъдат пощадени, като използваме всички средства, с които разполагаме. Ще се използва преструктуриране с частни средства, а не спасяване с обществени средства. Единият свет за преструктуриране ще трябва да гарантира че тази процедура се администрира правилно, предизвикателство, което с радост ще поема заедно с другите членове на съвета. Надявам се, че с механизма за преструктуриране ще разрешим редица взаимно свързани проблеми. Не искаме още един случай Lehman Brothers и не искаме да избегнем подобни случаи, като не искаме и банките да се спасяват със средства на денокупациите. Устояваме е, принципа на пазарната економика, който отдавна не се прилага. Банките и като другите предприятия трябва да носят отговорност за своите е, действия. Ето и тук е основната задача на единия съвет за преструктуриране и на единия механизъм за преструктуриране задачата не е да се ликвидират важни банки. Основната цел на механизма е да гарантира стабилност, като активно прилага преструктуриране, което да е убедително, което да има дисциплиниращ ефект. Банките трябва банките и техните кредитори трябва да разберат, че не могат да разчитат на държавния бюджет да им помогне, ако бизнес модела им се провали. Единият съвет за преструктуриране трябва да участва активно в премахването на всички пречки пред преструктурирането. Друг много важен аспект е взаимодействие между единия механизъм за преструктуриране, надзорния механизъм, националните органи, Европейската комисия и разбира се Европейския парламент. Всъщност планирането на преструктурирането трябва да бъде съразмерно, като се отчита големината и сложността на институциите. Ако една институция се провали, механизма трябва да гарантира условия на равнопоставеност между страните и отделните банки. Това въжи и за случаите, в които трябва да се използват средства от фонда за преструктуриране. Но в интерес на справедливостта не би трябвало да се допуска да се стигне до там. Ето защо е много важно механизмите да гарантират наличието на достатъчни средства, които да се използват при преструктуриране, така че загубите да се понесат от собствениците и банката да се реорганизира и преструктурира по процедурен начин. По тази причина се, Единият съвет за преструктуриране се предвижда да се използват минимум а, обществени средства. С предложението си за, за общ капацитет за поеме на закупите, съвета за преструктуриране смята да възприеме правила, при които да се гарантира ликвидност по време на преструктурирането, за да не се е, използват е, обществени средства. Органите за преструктуриране вече са започнали работа по този въпрос. Тъй като големите банки от системно значение функционират на глобално равнище, има важни въпроси, които могат да намерят само глобален отговор. Ето защо е задължително механизмът и съвета за преструктуриране да бъдат важни партньори в преговорите и да участват в разработването на европейски методи и практики за преструктуриране преструктуриране. Аз ще се радвам да участвам в тази процедура, заедно с колегите членове на съвета и всички останали заинтересовани лица. Тук се включ... Тук включва и добро сътрудничество между е, органите в е, страната, в която се намира банката. Мистинската твърда валута е е, доверието между органите. Тук е, ще спра и ще ви дам възможност е, за въпроси. Вие, като избрани представители на европейските граждани, ще следите отблизо работата на Единия съвет за преструктуриране, Единия механизъм за преструктуриране. Съветът ще се отчита при вас. За мен това е задължително и с това искам да ви благодаря за вниманието. Благодаря. Доктор Кюнинг, благодаря ви за това, което казахте за отчетността на съвета пред парламента. Разчитаме на това и сега давам думата на първия оратор. Господин Балц. Много благодаря, господин председател. Госпожо Кьоник, благодаря, че още веднъж дойдохте тук пред нашата комисия. Два въпроса. Нека в началото обаче да предам едно съобщение от името на различните избирателни райони в Германия. До къде ще стигне този съвет за преструктуриране? Ще трябва ли да накоплаците за пореден път да спасяват банки? Втория ми въпрос. Ако ви изберат, ще оглавявате орган под егидата на комисията. Ето защо искам да разбера как възнамерявате да съхраните своята независимост и какво ще направите ако комисията се опита да ограничи вашата независимост. Госпожа Кьоник, благодаря за този въпрос. Нека да отговоря на немски. Първо, ще трябва ли да накоплатеца още веднъж да покрива сметката или това няма да се налага в бъдеще? Нека да кажем, че сега разполагаме с много по-добри структури, банките имат повече капитал, имаме единния надзорен механизъм за големите банки, сега изграждаме втория стълб на банковия съюз. Естествено, никога не бих искала да казвам, че, това никога повече няма да се случи въпреки всичките ни усилия, може да се случи нещо подобно, да се надяваме, че то няма да се случи. Много стъпки е, сме предвидили за действие преди да накоплатеца да трябва да се намесва. Мисля, че сме направили много крачки в е, правилната посока и не е много вероятно да се стигне до нещо подобно, да накоплатеца да трябва да плаща. По отношение на независимостта на единния механизъм за преструктуриране. Естествено, сега е трудно да отговоря. Трябва да видим как ще тръгне работата на този механизъм. Моя опит показва, че си независим тогава, когато и ясно казваш какво смяташ и когато е, органа, който оглавяваш, е, преследва ясна линия на действие, давате солидни аргументи, знаете какво е положението в Германия. Федералният надзорен орган, твърди се, не е толкова независим, но аз нямам подобни впечатления. Аз също съм председател на подобна организация. Благодаря от името на социалистите и демократите Якоб фон Вайзехер. Благодаря, господин председател. Госпожо Кьоник, с оглед на казаното от Бурхард Балци, този фонд за използваме 55 милиарда, дали ще са достатъчни те в една тежка ситуация. Ако погледнете литературата посветена на банките, ще видите, че вероятно ще трябва да има изискване за 10 до 20% от БВП в рамките на предпазния механизъм. Е, сега обаче ще има 20 пъти повече спрямо тези 55 милиарда и те трябва да се съберат е, за около 8-10 е, години. Как ще се съберат всички тези средства и какво ще направите, ако се сблъскате с сериозни системни проблеми за банките в бъдеще? Госпожа Кьоника трябва да се каже, че трябва да сме активни, когато планираме преструктурирането и трябва да се гарантира, че няма да се стига до използване на фонда. Как ще се направи това? Първо, като има по-безопасни банки, това е нещо логично. Е, през уикенда прочетох, че ако един надзорен механизъм си свърши работа добре, то единия съвет за преструктуриране ще бъде една доста самотна организация. Не съм съгласна. Мисля, че трябва да работим в тясно сътрудничество и да действаме рано, когато идентифицираме потенциален проблем. Естествено, винаги може да се очертават различни сценарии, да се казва колко пари ще трябват за банките. Знам, че някои учени искат да има 30% капитал за банките. Банковата криза от края на 19 век показа, че банките имат около 30% капитал. Тъй като фонда в крайна сметка ще се създаде и ще се попълва в следващите 8 години, би било добре да се намери потенциал за заемане на средства. Аз обаче мисля, че не би следвало да пипаме този фонд, защото ако работим достатъчно добре и планираме преструктурирането, няма да се стига до там. Ако всичко е загубено и фонда може да не реши проблема, но като последна инстанция това ще е едно много добро решение. Благодаря. Следващия оратор от името на ЕКР, господин Бернт Луки. Госпожо Кьонек, добре дошла. Добре дошла в парламента и в нашата комисия. Виждам, че вие е, се наемате да намалите сметката за данакоплаците в случай, че се стигне до преструктуриране. Господин Вайц Секер е, изказа е, скептично мнение в тази връзка. Когато говорим за спасяването със средства на акционерите, там може да се стигне до бреме, което да рефлектира и върху данакоплаците. Например, когато става дума за средства в пенсионни фондове, които са натрупани, подобни средства могат да бъдат засегнати, когато банките прекрачат границата. Когато говорите за активни решения и искате да се използва този базисен механизъм за използване на частни средства, за да се спаси една банка, а, искам да попитам следното. Как ще информирате парламента и нашата комисия в случай, че се стигне до чувствителен, деликатен момент, когато от инвеститорите се поиска да плащат? когато от тях се поиска да спасяват банки, на които са поверили своите средства. Ако погледнем евентуалните проценти, за които говорим по отношение на спасяването с частни средства, как ще стане всичко това? Това е една много политически деликатна тема. Напълно съм съгласна с вас. Когато говорим за инструменти за спасяване с акционерен капитал, трябва да видим какви суми следва да са налични – в дружеството и да видим какво е качеството на капитала. в рамките на съответната класация. И освен това трябва да видим как ще се поддържа този капитал. Всичко това трябва да се поясни. След като са изпълнени тези критерии, естествено, накрая на веригата винаги идва да накоплатеца. Аз мисля обаче, че е, би трябвало да е възможно да се спаси една банка с е, частен капитал. Естествено, възниква въпрос е, кой какво може да запази тогава, когато има рестрикции и ограничения за определени институции. Е, не трябва да се пречи на взимането на решения, просто защото се притесняваме, че ще има верижна реакция. Естествено, ще се очитаме пред парламента. Предполагам, че ще се наложи да развием един подход, е, по силата на който дебата, който водим, ще има е, различни нюанси. Фабил Демаси от ГУЕ има думата. Благодаря. Госпожо Кьоник, много се радвам, че е, вие наполовина се опълчихте срещу канцлера и казахте, че данакоплатеца няма да плаща цялата сметка, затова я поздравявам. В Европа също говорим за разделянето на банковите структури, на различните форми. Чухме, че комисията има амбициозни планове, но те трябва да стъпят на земята, да бъдат свалени на земята. Това стъпка в правилната посока ли е според вас? За да има доверие за този подход на спасяване с частни средства, трябва да има и е, одобрение от страна на комисията. На следващо място. По отношение на данъка върху банките и заделянето на средства. Дали компаниите ще могат да дадат средства в това отношение? Какво смятате? По отношение на структурните аспекти, структурната реформа. Предполагам, че правилата са важни в рамките на възможността за преструктуриране на банките. Нека да не забравяме обаче, че основните правила вече са включени е в механизма за в механизма за преструктуриране и надзор. Разговорите с САЩ показват, че може да има и малки по своя обем правила може да има 400 страници регулация. В Германия най-важното е надзорните структури да дават възможност за въвеждане на промени. В миналото това трябваше да се налага като мярка, защото банките не желаяха да го правят. Що се отнася до е, средствата, таксите, които се налагат, естествено, те са важни, за да се наберат необходимите средства. Дебата се водеше в Брюксел и аз не участвах в него. Е, Ресурсите трябва да се осигурят, но трябва да се попречи на процикличния характер на, на развитието на събитията. Аз съм за дебат в тази връзка. Благодаря. Господин Ортасун от името на Зелените. Благодаря ви много. Радвам се, че сте тук днес. Някои банки в еврозоната все още се разглеждат като твърде големи, за да бъдат оставани да фалират. Това се вижда и от лихвите по заемите. И затова моят въпрос е следният. Като председател на вие като председател ще направите ли нещо по въпроса? Не мога да ви уверя, че темата ще бъде много важна за мен. В крайна сметка съвета на банката трябва да има възможност да осъществява контрол и по отношение на тези банки, които са твърде големи, за да бъдат оставени да фалират. Това е тема, която всъщност надхвърля границите на Европа. Благодаря много от е, СПД Марко Вали. Благодаря, господин председател. Моят въпрос е кратък. В бюджета на Deutsche Bank за 2013 година 54 милиарда са били експозициите на деривати, 20 е, пъти повече от е, колкото където да било друго. Да. Председателят прекъсва оратор, изглежда има технически проблем. Può riformulare la domanda. Ok, funziona adesso. Allora, nel bilancio 2013 и така, в бюджета за 2013 година на една от най-големите банки в Европа, Deutsche Bank, има 54,7 трилиона, казва оратора, т.е. 20% брутния вътрешен продукт на Германия, почти е, колкото е брутния вътрешен продукт на Европейския съюз са експонирани на деривати. Имате ли е, възможност да уверите да накоплатеца, че няма рискове във връзка с тези експозиции? Тук не обсъждаме банки е, една по една. Това вече го казах, но във връзка и с въпроса на господин Балт, няма как да се гарантира, че няма да има никога опасност от срив на голяма финансова институция. Но поне това, което правим е, че лека по лека правим а, така, че всички институции да станат малко по-малко изложени на риски, е, да има възможност за а, разрешаване на кризи. Колеги, има 5 минути за въпроси и отговор, така че ако ни остават минути, имате възможности за допълнителен въпрос. Бернар Моно, госпожа председател, огромна вашата отговорност, защото целта е да се избегне неизбеж... да се избегнат неизбежни финансови кризи в Европа чрез създаване на банкова организация не работи по такъв начин, че банките, които се намират е, в затруднение, всъщност е, клиентите на банката са длъжни да платят. а, е, за да се избегнат рискове за накоплатеца. Сякаш самите клиенти не са да накоплаци. В крайна сметка не е ли по-добре да се реши проблема чрез е, национализация на банката, ако ще е тази ре... национализация да е временна? Предполага се защита на влогове до 100, мили... Е, до 100 000 евро. Е, но също времено с наличната ликвидност в банковата система можем ли да се изправим пред е, няколко поредни кризи. Имат въпроса за следния. По какъв начин ще се е, управляват не системните банки, т.е. тези, които работят извън а, е, схеми, системите на големите банки в Европа? Чрез вашата система или чрез националните системи? Второ, при назначаването си на поста, на къде ще насочите усилията си? Да спасявате големите банки и кредиторите или е, вложителите и да Е, хората знаят какво се случи в Кипър и много внимателно е, очакват да чуят вашия отговор. Благодаря. Благодаря. Първо, във връзка с въпроса ви за по-малките банки. Те ще бъдат. Е, под правомощията на националните органи, като същевременно се взема предвид и единния механизъм. Най-важното е да има равнопоставеност и еднакви стандарти навсякъде в Европа и там, където има банки, които не са толкова системно важни, те ще са предмет на националните органи, работещи в тази област. Защо се отнася до спасяването на банките? Най-важното е да се вземе предвид, че работим в една економическа среда, където има и рискове. И не е допустимо там, където има печалби за банките, вложителите в тези банки да печелят, а там, където има загуби, тези загуби да се плащат от дънакоплатеца. За мен е най-важно винаги да се работи проактивно. по-важно е да се, преодол... да се предотврати една криза, отколкото да имаме отличен начин за справяне с нея, след като тя е възникнала. Госпожа Хюбнер, доктор Каник, е, ние всички тук сме убедени, че Европейския е, един съвет за преструктуриране е много важен, защото предоставя възможност за работа на европейско равнище. И има теми, които по-добре се решават на европейско равнище, отколкото на национално равнище. Също времено има някои неща, които са много важни за механизма за преструктуриране и за борда в частност. Ето, например, знаете от предходната си работа, че има различни механизми за надзор в Европа, различни счетоводни стандарти, различни начини, по които си взаимодействат решенията в областта, които се издават от различни институции и структури и всичко това трябва да се вземе предвид, когато става дума за работата на съвета по преструктуриране и националните органи също, те са независими. И моят въпрос към вас е до каква степен вземайки преди всички тези национални особености, до каква степен има опасност тези различия между националните системи да усложнят работата на съвета? И ако имахте възможност да избирате, какво бихте предпочели да се хармонизира повече? Кое за вас е по-важно? Правилата за тежеспособности в валид, едината схема за гаранция на депозитите и така нататък. Кои са законодателните усилия, които са най-важни за вас в този момент? Нека първо да започна от, от тук. По отношение на надзора, практиката в различните държави е различна. Що се отнася до проструктурирането, разликите са още по-големи. В някои държави едва сега се започва работата в тази насока. И така, що се отнася до преструктурирането, всичко е от интерес за нас. Трябва да се има предвид какви са каква е правото в областта на фалитите. Е, също време на единния механизъм за надзор показва, че е, след като сме работили вече една цяла година заедно, че е, въпреки, че не винаги постигаме съгласие, има неща, по които успяваме да се договорим и да се придвижим напред с положителни резултати и се надявам, че единия механизъм за преструктуриране ще е, покаже същите особености, т.е. ще се съберем всички на едно място, всички национални органи и ще обсъдим нещата. Що се отнася до това, кое право за мен е най-важното? Дали корпоративното право или правото в областта на фалитите? Трудно ми е да избера между двете. Ако Що се отнася до схемата за гаранция на депозитите, бих оставила за малко по-нататък, за да се спрем на по-важните законодателни въпроси. Има много неща, които вече са на разположение в Европа, но те спират там, където са границите на Европа. А пък има много важни взаимовръзки в системата с Азия, с Съединените щати – и там трябва да работим по-скоро на договорен принцип, отколкото на законодателен принцип. Благодаря. Господин Алфред Санти има думата. Oui, euh, je pose la question de monsieur qui n'est Искам да задам въпрос на господин Бей, който не е тук. Госпожа Каник, Европейската комисия е, предлага да се вземете с поста ръководител на съвета за преструктуриране. Е свързан с ликвидирането на фалирали банки. Това е механизъм важен за еврозоната с средства, свързани с банки, които управляват милиарди евро. Целта е да се избегне нова финансова криза в Европа, но въпреки по-строгите регламенти, банките продължават да инвестират в токсични продукти. Стрес-тестовете показаха крехкостта на банките. Две от всеки шест банки всъщност не издържаха този тест. Какви са вашите конкретни цели за вашия мандат? Това е въпроса на господин Баи. Е, I think, first of all, my read of the European stress test is slightly... Аз а, е, е, имам по-различна интерпретация на стрес тестовете. В крайна сметка, от финансовата криза сам има много голям напредък. Съгласна съм с вас, че има някои банки, които не издържаха стрес теста и по-настоящем са в процес на рехабилитация, ако мога да го нарека така. Моето решение, което мога да предложа на вашия въпрос, е да си сътрудничи много добре в, с единия надзорен механизъм, с единия механизъм за преструктуриране и борда за преструктуриране. И е, в крайна сметка в това сътрудничество трябва да имаме предвид слабите страни на някои банки и възможността за планиране връзка с планирането на преструктурираемостта, което се прави от съвета за преструктуриране. Защото само така можем да гарантираме сътрудничество между надзорните органи и органите по преструктуриране. Благодаря. Господин Хокмарк. Благодаря, господин председател. Моят въпрос е как виждате настоящата ситуация в европейските банки, вземайки предвид всички стимули, които се предоставят? Бихте ли казала, че банките по настоящен поемат по-големи рискове, отколкото средства, следва да поемат, понеже се надяват, че ако нещо се случи, държавата ще им се притече на помощ. И по тази причина действат, въпреки че нямат достатъчна капитализация. В крайна сметка, това ли е вашето заключение от стрес тестовете? Защо се държат така банките? Може ли да се каже, че това е защото някак си се надяват, че ще бъдат спасени, ако а, нещо тръгне зле. Съвсем накратко. Съгласна съм с а, вашето предположение, че Женя, че а, нещата значително се промениха във връзка с директивата за преструктурирането на банките. В крайна сметка, обаче, банките, както и всяка а, друга организация, институция, структура, трябва да носят своята отговорност, да извличат ползите от положителните действия и да носят отговорността за отрицателните. Също времено обаче системата значително се подобрява през последните години. Намалява се нивото на риск и се увеличава капитала. И така, надявам се, че ще а, а, продължи да се прилага във все по-голяма степен посланието, което носи директивата за преструктуриране. Благодаря. Господин Сант, имате думата отново. Госпожо Каник, доволна ли сте от архитектурата на Банковия съюз и по-конкретно компетенциите и правомощията в механизма за преструктуриране? Не смятате ли, че те станаха до твърде голяма степен предмет на политически компромиси? Например, в Германия имате много по-малко възможности за намеса, отколкото в други страни, като Франция, например. Това ще се отрази ли на начина по който се третират банките в различни държави членки? Няма ли да има различно третиране на банките? И ако трябва да вземете някакви решения за преструктуриране, няма ли да ви е по-лесно, ако става дума за Малтийска или Кипърска банка, и е доста по-трудно, ако става дума за Френска или Немска банка? И накрая, какво смятате за сътрудничеството между механизма за преструктуриране и, евентуал... и евентуалното сътрудничество между механизма за преструктуриране и МВФ, Международния валутен фонд. Първо, що се отнесе до възможностите за намеса, във Франция механизмът е доста сложен. Аз съм прагматичен човек работи в рамките на действителността. Винаги може да има по-добър вариант на действителността, теоретично, но в крайна сметка за мен е най-важно от това, че можем да сме проактивни, да търсим оценка, що се отнася до преструктурируемостта, а не да чакаме някой лош уикенд. Що се отнася до политическия натиск върху нас и разликата между големите и малки страни и големите и малки банки, мисля, че тук трябва да се каже, че за нас е най-важна европейската кауза и равнопоставеността на пазара. Това означава пропорционално, включително и при планирането на преструктурирането. Не е необходим един и същ план за преструктуриране за една сравнително малка банка, която има доста по-проста структура, отколкото какъвто е необходим за една голяма международна банка. Също времено обаче трябва да се прилагат всички еднакви принципи за всички. Особено там, където се налага преустановяване на дейността на банката. Но тъй или иначе мога да ви уверя, че аз съм такъв човек, върху който доста трудно може да бъде оказан натиск да направи нещо, което смята за неразумно. И накрая, що се отнася за, борда за преструктуриране и механизма за надзор. За мен е важно и двете институции да имат възможност да действат по обективен начин за преодоляване на всички препятствия пред преструктурирането. Когато има добри идеи, аз ги слушам внимателно, но за мен е важно да сме съвсем ясни и конкретни. И ние възнамеряваме да правим предложения, които са ясни и конкретни. Разбира се, няма как да се говори теоретично, всяка ситуация е различна. Благодаря, Брайан Хейс. Благодаря, господин председател. Добре дошла в нашата комисия. Три въпроса ще задам, господин председател. Първо, бихте ли могла да отчетате сътрудничеството между механизма за надзор и съвета за преструктуриране? В крайна сметка, имаме вече система на стрес-тестове, които мисля, могат доста, заслужават доста голямо уважение като достоверни. Честно казано, мисля, че това ще стане нови платен стандарт, що се отнася до капитализация. Но зададах този въпрос и на госпожа Нойес наскоро. Що се отнася до единия фонд за преструктуриране – ако той има нужда от средства, откъде ще ги е, набави? От националните бюджети или от европейски бюджети? Как ще стане това? Е, случай по случай ще има ли споделяне между националните бюджети, ако се финансират националните бюджети? И накрая, е, във връзка с прехода, т.е. твърдението, че има нужда от преходен период е, преди да се въведат всички елементи а, от работата на съвета по преструктуриране. Какво смятате по въпроса? Що се отнася до сътрудничеството между механизма за надзор и механизма за преструктуриране, за мен е очевидно, че то трябва да е много тясно. Единият механизъм за надзор осъществява надзора и това е съвсем естествено първата институция, която ще забележи, че дадена банка има опасност да фалира. И оттам нататък се задейства механизма за преструктуриране. Смятам, че като цяло нещата работят добре на този етап. Важно е да се сътрудничи много добре, що се отнесе до планирането на възстановяването и планирането на преструктурирането. Е, доста сложно е да се работи с банки в тежко положение. Те казват едно в понеделник, друго във вторник, а пък в сряда питат, а вие на къде мислите, че трябва да тръгнем? Що се отнася до фонда за преструктуриране? Честно казано, вие твърде а, далеч отивате. Първо трябва да говорим за друго. За възможността този фонд да, получа, да взема кредити при спешни ситуации, за да може да се избегне затруднението с предоставянето на средства от националните бюджети или от европейския бюджет добре познавам механизма, регламента за механизма за преструктуриране и смятам, че е много добре да има а, такъв резервен вариант. И последния ви въпрос, можете ли да го повторите? Да, благодаря ви. Във връзка с... За мен 2015 година е годината, в която трябва съветът за преструктуриране да започне да действа активно, така както механизма за надзор трябваше да започне тази година. Разбира се, важно да е да започнем е, гладко, с добро сътрудничество с националните органи. И моето разбиране е следното. На, е, на, в някои държави нещата едва сега започват. И може би е добре да работим всички заедно, за да видим на къде се движим, как да работим, да имаме един наръчник а, за преструктуриране, така както има един наръчник за надзор а, и така да помогнем и на националните компетентни органи, а и на банките, за да могат те да знаят какво могат да очакват. С това всъщност се връщаме именно към предходния аргумент, че те сами трябва да могат да се погрижат за себе си. Благодаря. Нямам нищо против е, идеята за прехода, но може би на някои банки няма да им бъде лесно, като си има предвид наследените проблеми. А извинявайте, аз говорих за прехода от национално към европейско ниво, ниво, що се отнася до прехода на плащанията, трябва да се справя с подробностите. Нямам нищо против, разбирам нещата от гледна точка на ликвидността, от гледна точка на капитал, е очевидно, че не бива да допуснеш ситуация, в която имаш нужда от средства, да ти кажат не, не, това не може, тъй като не е планирано. Така че процикличността не е допустима, но разбирам проблемът с ликвидността. Нина Джил. Благодаря, доктор Конинг. Про, проведаха се значителни реформи в финансовия сектор, но си остава проблемът с много големите банки, които са твърде големи, за да бъдат оставени да фалират, или пък са твърде сложни, за да се преструктурират. Доколкото разбирам, тези банки продължават да получават е, скрити субсидии е, под формата на по-ефтини е, разходи за кредити. Как, как гледате на това и как гледате на структурната банкова реформа, в това число разделянето на банките? Второ, при остра и системна криза проблемът за преструктуриране на големите финансови групи ще бъде особено остро, особено защото на европейско ниво няма споразумение за задължителен арбитражен механизъм за преструктуриране на банките. Как ще разрешите, как ще преструктурирате голяма система? системно важна банка, която функционира в различни юрисдикции, в светлината на проблемите, свързани с преструктурирането в миналото, като Фортис и други. за всички е ясно, че най-големите банки, и то не само банките за еврозоната, ако трябва да бъде преструктурирана банка от типа на JP Morgan или Deutsche Bank или други подобни, неизбежно ще настъпят известни сътресения. Заедно с това няма друго решение, особено за унези, особено за банки от този тип, освен наличието на ясен план за преструктуриране и за възстановяване, е също така план за решаване на структурните проблеми. Банките може би не е достатъчно, не е точно да се каже твърде големи, за да фалират, може би проблемът е в това, че те са твърде сложни, за да бъдат преструктурирани. Ето защо регламентът за един механизъм за преструктуриране ни дават важен инструмент. Вие повдигнахте важен проблем, на който нямаме решение. Всички банки, които споменахте, работят на глобално ниво няма глобален регулатор и това означава, че по всяка вероятност ще трябва да вървим по същите стъпки, които следвахме на национално ниво. За тези банки в момента имаме групи за решаване на кризи юрисдикциите работят заедно и трябва да постигнат споразумение за план за преструктуриране. И на този етап трябва да постигнат и споразумение за финансиране за различните части на групата. Защото ако действително възникне криза, както казах, за мен най-важният фактор е доверието между регулаторите регулатора в съответната страна ще може да ликвидира банката в интерес на цялата група. В противен случай ще се предоставя подкрепа и защита банката. С това ще се обесмисли стратегията за преструктуриране. Благодаря. С други думи, вие сте готова да се ангажирате с работната група по управление на кризата? Групите за преструктуриране, без друго трябва да създадат, но за по-големите банки. Групите за управление на кризите са тези, които са много важни, защото трябва да бъдат включени и не европейските части. Великобритания и Съединените щати обявиха е, нещо като военни игри. а съм замиране за война, но трябва да планираме при непредвидени обстоятелства или при определени сценарии и да съобразим тези планове с реакциите на другите страни. И трябва да се предвидят е, и планират дейностите на е, органите за преструктуриране. Господин Ланген. Благодаря, госпожо Кълнинг. Вашият опит е безспорен. И заедно с това остават много нерешени въпроси. Като член на Бафин, вие имате място в комитета в Базел и беше отправена критика към европейския подход. Във вестниците се каза, че е имало отрицателна реакция по начина по който ние оценяваме кредитния риск и е по единия механизъм за надзор, но също така и е подхода към държавите длъжници. Въпросът ми е каква е вашата оценка за регламентите, по които сме взели решения? Има ли свръхрегламент? както засегнатите лица твърдят и законодателството твърде различно ли от подхода на САЩ или пък това, което се казва за Базовския комитет е, е защитимо. Благодаря за комплимента. Мога да ви отговоря много накратко. Аз не съм член на Базовския комитет изпълнителният директор, който отговаря за банковия надзор, е член? Да. На, на оценките на Базовския комитет Да, най-често те се е, критикуват у нези, които казват, че предприятите действия са недостатъчни. Всяка страна в момента има суверенното право да вземе решение за нулев риск. Регулирането според мен не е добро. Не искам това да се превръща в технически диалог между експерти. Но не е възможно риска за инвеститора да бъде нулев. Важен е въпроса какъв ще бъде нашия подход към държавни длъжници и други. Що другата част от твърдението на Базовския комитет е вярна. Да, има някои различни политики, но сигурно има основания за това. Важни две въп... Това, което е важно във вашия въпрос е как гледаме ние на това. След финансовата криза има ререгулиране. Преди имаше дерегулиране. В момента мисля, че основните елементи са приети. Това не въжи за небанковия сектор и тук предстоят много дейности в областта на фондовите борси на преструктурируемостта, че ние трябва бавно, но сигурно да премин, да започнем да преминаваме към етапа на изпълнението и надзора. Ето защо смятам, че коментарите на базовския комитет са положителни, защото те би трябвало да се прилагат еднакво спрямо всички. Благодаря. Двама думи поискаха да се изкажат в рамките на процедурата. Привличане на вниманието на председателя. Имаме време за това. Господин Луке, госпожа Кьоник, искам да се върна към предишните си въпроси. Наясно съм с това, че в крайна сметка, че на края на веригата е да накоплатеца, но това, което аз исках да подчертая, са формите на инвестициите, които наподобяват застраховането, където инвеститорът с живото застраховка или пенсионен фонд или друг вид пенсионна застраховка Е, смята, че се е подготвил и е предвидил бъдещето си, но може да се окаже, че това не е пряко свързано с е, другите типове финансови инвестиции на пазара. Аз мисля, че ние трябва да имаме предвид този тип инвестиции, когато говорим за вътрешно рекапитализиране. Аз е, говоря за вашите очаквания като цяло. Как смятате, че това може да повлияе пряко върху пенсиите? Смятате ли, че ще можете да, да дойдете отново в парламента и да ни съобщите нови промени и как ще, и как ще ни предоставяте актуална информация? Аз мисля, че между нас е настъпило някакво недоразумение. Аз мисля, че ние трябва да вземем решение за това кой да носи отговорност за тези области, в които експозициите са най-големи. Кой е то, кои са тези, които ще участват във вътрешната рекапитализация? Съвета за преструктуриране взе решение за това кой да носи отговорност за другите банки, за да не се стигне до верижна реакция в банковата система. Мисля, че при е, криза може да настъпи ефект върху инвеститорите, но ние трябва да е, разсъдим трезво и да видим е, какъв би трябвало да бъде регулаторният подход. Аз мисля, че някои инвеститори трябва да бъдат изключени от рекапитализацията с вътрешни средства. Някои инвеститори, за някои инвеститори трябва да има таван върху сумите, които могат да инвестират в подобен тип операции. Ще говоря на английски, за да не се превърне това във вътрешно-германски диалог. Да, италиански може би. Вие казахте, че има някои нерешени проблеми и празноти в небанковия сектор, но семчестия банков сектор е небанков сектор и той не подлежи на европейски банков надзор. Вие казах, казахте няколко думи по този въпрос, но що се отнася до фондовете с постоянна стойност на активите. Смятате ли, че трябва да следваме препоръките, че те трябва да бъдат предмет на същите правила за пруденциален надзор, както банките? т.е. трябва да имат банков лиценз, тъй като се преструва, че са нещо, което не са, е, че са касов еквивалент, а не са такива. Да, аз винаги съм съгласна с позицията на този съвет е, позицията им е не, че тези институции трябва да имат банков лиценз, но че трябва да спазват същите механизми. Личното ми мнение е, че има логика тези фондове да бъдат част от фонд с променлива стойност. Онова, което имах предвид, когато казах, че други области от фондовете на паричните пазарти са централните насрещни страни. Те са голям, сериозно постижение, защото те търгуват на централна платформа – и в момента те, те са много малко. Ако един се провали, трябва да видим как да ги оздравим, защото е трудно да си представим преструктурирането. Това е въпрос, на който аз много държа. Господин Ланген поиска много кратък въпрос. Съвсем накратко по отношение на е, така наречените е, CCP. Е, в момента има изключение, дерогация за деривати, които се подчиняват на конкретни цели и за пенсионните фондове. На последните ни разговори с ЕЙОПА и с комисията стана ясно, че ще има три годишно освобождаване на пенсиите, но то няма да може да бъде напаснато своевременно спрямо съответната регулация. И съответно комисията се отказа изобщо от тази идея. Какво смятате вие? Винаги съм искала да бъда откровена, открита и честно казано за първи път чувам за това, което казвате, но ще ви дам допълнителна информация по-късно. Благодаря доктор Кьоник за тази толкова интересна размяна на мнения. Благодаря на всички колеги. Както знаете, ще има изслушване и на другите кандидати за членове на съвета. Това изслушване ще е утре. Гласуването в нашата комисия ЕКОН ще е на 15 декември, а в пленарна зала ще гласуваме на 16 декември. Благодаря ви още веднъж. Заседанието приключи.